commencer notre réunion. Alors, chers collègues, je souhaite la bienvenue à vous tous. Е, добре дошли на всички скъпи колеги. Аз съм временно председателстващ. Е, и това няма да, трагне, е, да, няма да трае дълго моето председателство. За, обявявам за открито това заседание. Целта на заседанието е да е, учредим и да съставим бюрото на тази комисия с съответно председател и четири заместни председатели според е, по силата на член 213. Ще започнем с избора на председател, е, след което заместник председатели. Заместник, членовете, които участват в съследните, които ще участват в гласуването, Силвия, която ще замести Ланс Пратлик Патрик Юбер. Кворум има. Секретарията е проверил, преброил присъстващите депутати. Има достатъчен кворум в залата. Така че няма какво повече да се иска. Преди да запомнем, да започнем, трябва да ви е, припомня, че е, кандидатурите се е, предлагат е, или от представители на комисията, или на отделните политически групи. Е, запита се е, съответно е, номинирания дали е съгласен и дали е попълнил съответните декларации за финансов интерес и кодекс на поведение. След това трябва да се спазва принципа на, разнообраз... Е, на разнообразие и е, баланс между мъже и жени. Не може всички членове да бъдат е, представители на най съща страна членка. Всички председатели и членове, всички заместници трябва да които участват в гласуването, трябва да са приготвили своите карти. Аз сега приканвам за номинации за председател на комисията. Имате думата. Благодаря, господин председател. От името на социалисти и демократи, за мен е удоволствие да представя кандидатурата на госпожа Мариане за председател. Е, кандидата е, на тази комисия попълнил, е попълнил ли е съответните е, съответните, е попълнил и е внесъл съответните е, декларации. Е, приемате ли кандидатурата? Да. Е, при, обявявам е, приемането, избора на е, номинираната ни колега за председател с акламации. Моля, ръкопляскайте. Благодаря е, за подкрепата ви с е, тези бурни овации. Ще ви помоля сега да вземете мястото си на трибуната. <laughs> Много ефективно и бързо е, работихме. Merci, merci beaucoup. Euh, Благодаря на всички, на всеки от вас. Благодаря за доверието, което а, ми и избора ви с акламации. Сега ще преминем към избора на заместник-председатели. Ще работя с пределна ангажираност, за да отстоявам правата на човека в Европа. Очевидно, правата на човека са част от договорното право на Европейския съюз, нашите ценности, нашата ДНК. Е, и знамето на правата на човека ще бъде носено високо. Ще разчитам на всички ви, независимо от политическите ви пристрастия, ако разбира се вземате при сърце правата на човека. Благодаря ви за подкрепата. Е, благодаря и на Шарл за този кратък преход. Аз е, високо го ценя. Е, работили сме много заедно в, по време на предходния мандат. Благодаря ти, Шарл, за вече извършеното от теб. Сега да видим дневния ред. Е, мисля, че вече можем да пристъпим към процедурата по гласуване на кандидатурите за заместник председатели на комисията. Кворум имаме. И сега приканвам политическите групи да излъчат своите кандидатури за поста първи заместник председател на комисията. Yes, I'll take this off. Uh, on behalf of the Renew Europe group, I'd like to uh, propose uh, Mrs. Von Visa as the... От името на групата uh, Обнови Европа бе излъчена кандидатура Кандидатката е действителен член на Комисията по външната политика. Подписала е декларацията за финансово състояние и за спазване на кодекса на поведение. Кандидатката приема да бъде поставена кандидатурата и на гласуване. И тъй като няма други, ви предлагам да гласуваме чрез аплодисменти. Благодаря. Моля да се присъедините към ръководство на комисията на трибуната. Alors nous allons passer maintenant à la deuxième vice-présidente втори заместник-председател. По същия начин кворум имаме. Моля да излъчвате кандидатури, колеги. Уважаема госпожа председател, бих искала да, да, да, да излъча кандидатурата на Хана Нойман от името на Зелените за поста втори заместник-председател. Благодаря. Кандидатката е също така действителен член на, на подкомисията и на комисията по външните работи. Е, попълнила е всички необходими декларации. Приема ли тя да бъде поставена кандидатурата и на гласуване? Да, госпожо председател, благодаря. Ако няма желаещи за таен вод, с аплодисменти. Благодаря. Моля да се присъедините към нас на трибуната. Трети заместник председател – по същия начин предлагам предлагам на колегите от групата да излъчат кандидатурата. Поздравявам ви първо, госпожо председател, за избирането ви от името на ЕНП. Предлагаме Карлина Ехштатлер за поста трети заместник-председател. И по същия начин въпросната кандидатка е член на комисията, на подкомисията члени на АФЕД, подписала е декларация за финансово състояние и за подобаващо поведение. Приема ли тя кандидатурата и да бъде поставена на гласуване? Да. Ако няма други кандидатури, моля с аплодисменти. добре дошла. Присъединете се, моля, към нас. Както отбелязахте, бюрото ни е до тук изцяло в женски състав и както налага правилникът е, на парламента, следва е, в състава на който е било орган да присъства поне един представител на противния пол – Остава ни един заместник-председателски пост. Бих искал да кажа, че макар и състава да е изцяло женски, ние, групата на Обнови Европа, не възразява. Uh, yes, I'm afraid that the rules state that there must be... Microphone. Yes, I'm afraid that the rules... Да, опасявам се, че според правилника е необходимо равенство, а не просто един представител на противния пол. Аз в три заседания присъствах, на които се наложи да се спре процедурата, защото няма достатъчно равенство. Не, според мен е, е, не, според мен правилникът е пределно ясен. Поне един от другия пол. Имаме предложение сега за четвърти заместник-председател. Изабел, заповядайте. Госпожо председател, поздравявам ви за избора. И с голямо удоволствие представям кандидатурата на Рафаел Глоксман – за четвърти заместник председател. Благодаря и, и мисля, че той е мъж. <laughs> Le candidat, le candidat le, je pense. Казах мисля. Titulaire de la е, действителен член на подкомисията, член на Комисията по външната политика, попълнили декларацията за финансови интереси и подобаващо поведение, Глюксман, господин Глюксман, приемате ли? Приемам с удоволствие. С аплодисменти предлагам колеги, ако няма други желащи. Благодаря.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 Следващата точка от дневния ред потвърждаване на езиковия режим и е на графика за работа през 2019 година, що се отнася до езиковия профил на подкомисията, в съответствие с състава на подкомисията, както и приложимите правила представя 13 езика, както следва германски, английски, испански, френски, фински и прочи и прочие, чете доста бързо председателката. И съответно ще бъде осигурен превод. Pas Merci. En ce qui concerne le calendrier, vous avez reçu по графика, получили сте графика за 2019 година по електронната почта. Ако нямате възражения, смятаме, че програмата, графикът е прият. Не виждам възражения. Благодаря. Четвърта точка от дневния ред първо заседание на бюрото в разширен състав 15 е, юли понеделник между 19 и 20 часа. Секретарията ще потвърди в това число залата. Няма други точки, мисля. За днес закривам днешното заседание. Благодаря.